Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. If you want to have your seats. Well, thank you. Драги колеги, бихте ли заели местата си? Благодаря ви. Бихте ли запазили тишина, за да започнем? С точка първа – приемане на дневния ред. Предлагаме ви да приемем дневния ред във вида, в който разполагате с него, дневния ред за днешното заседание. Всъщност ние имаме само една точка в него. Ако няма възражения, дневният ред е прият и преминаваме към е тази единствена точка. Вие всички сте запознати с нея. Тук сме за да обсъдим какво е направено след приемането на резолюцията на Европейския парламент от 9 септември 2009 година за положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз? Имаме трима изтъкнати представители на колегиума на Европейската комисия. Заместник председателя на комисията Вивиан Рединг – отговаряща за правосъдието, комисар Малстръм за, за вътрешните работи отговаря тя и комисаря Андор, отговарящ за социалната политика. Тук им е представител на комисията по заедостта, а именно нейният председател, госпожа Берес. The issue just reminding that the Conference of Presidents. И също искам да ви е, припомня, че на 13 септември съвета на председателите реши, че комисията Либе трябва да е, проследи как ще бъде изпълнявана тази резолюция и как се изпълнява тази резолюция, приета на 9 септември на пленарно заседание. Затова и поканихме трима комисари. Приветстваме останалите членове на Комисията по заетостта и социалните въпроси, които присъстват на нашето заседание по, на основание член 50, 50 във връзка с изработването на Европейската стратегия за ромите. Както знаем, докладчик там е, е вси... е нашата колега госпожа Ия Рока. Агенцията е, за основните права също следи въпроса от самото начало. Тя е обнародвала е, няколко изследвания. Приветстваме в залата директора на Агенцията по основните права, господин Джерам. Много се радваме, че сте тук. Въпросът ще бъде внесен скоро в съвета, в Европейския съвет. Планирани са и няколко инициативи, например конференция на високо равнище е, за приноса на средствата, отпускани от Европейския съюз за интеграцията на ромите. Тази конференция ще бъде проведена на 12 и 13 октомври в Букурещ. Ще има и среща на високо равнище за ромите, организирана от Съвета на Европа в Страсбург на 20 октомври. Тази, тези инициативи показват значението на въпроса за Европейската програма за дейността на Европейския съюз, не само съгласно договора от Лисабон, но и от гледна точка на Хартата за основните права, която вече знаем е задължителна. И така ще чуем изказвания от тримата комисари. Първо ще дам думата на госпожа Рединг, след това на госпожа Малстръм и най- най-накрая на господин Андор. Но ви моля да имате предвид, че ще дадем думата и за дискусия и понеже вероятно ще има голям брой евродепутати, желащи да се изкажат, предлагам да следваме подхода, който спазваме при разговори с комисарите. Първо да има кръг на въпроси от координаторите, след това въпроси от политическите групи и след това ще дадем думата на редовите членове. предлагам а, от началото на втория кръг е, да е, започнем е, да работим по вече затворен списък на желаящи да се изказват, приключен списък, за да можем да вместим всички желаящи. Имаме около 2 часа и половина, даже по-малко, до 6.30. За това предлагам всеки евродепутат, който желая да се запише за изказване, веднага да ни съобщи тук в председателството, за да можем да го включим в списъка, след което към началото на втория кръг от въпросите списъкът ще бъде приключен. Да, виждам, виждам. Лесно беше да се предвиди, че разискването ще бъде оживено. Най-напред обаче, както казах, всъщност перванш Искаш ли е, да кажеш нещо преди да започнем? Перванш Берес. Мерси, шер президент. Благодаря, драги господин председател. От името е, на Комисията по социални въпроси и заетост искам да благодаря на членовете на колегиума на комисията, които приеха поканата незабавно да се включат е, в дискусията която протече и в колегията днес сутринта. Много е важно веднага да знаем какво сте разисквали днес сутринта. Членовете на комисията по социални въпроси и заетост също проявяват голямо внимание към темата, която предстои да разискваме защото тази тема трябва да бъде разисквана не само от гледна точка на забраната на дискриминацията, но от гледна точка на борбата с социалната изолация и бедността. Мисля, че в тази двойна посока трябва да проведем разискванията и в тази насока очакваме да чуем и изказванията на представителите на колегията на комисията. Тези няколко думи казвам в началото на нашата дискусия и обратно давам думата на господин председателя. Да, давам думата сега на госпожа Рединг, заместник председател на комисията. Благодаря, господин председателю. Както бе обявено по-рано през месеца, Днес Европейската комисия е, се занима с последните събития във Франция и разисква общото положение на ромите, както и е, правото на свободно движение на гражданите на Европейския съюз. Бяха направени изказвания от мен, от Ласло Андор и от Сесилия Малмстръм. Като колегиум на комисията направихме следните изводи. Първо, правото на всеки европейски гражданин на свободно движение е фундаментално право в Европейския съюз. Като пазител на договорите, Комисията е длъжна да осигури надлежното му спазване, ефективното му спазване от всички държави членки. Второ, държавите членки отговарят за и имат право да предприемат мерки за опазване на реда и законността на своя територия, но при това те трябва да зачитат нормите на директивата от 2004 година за свободното движение, основните права на гражданите и да не допускат дискриминацията, особено на основание гражданство или принадлежност към етническо младсинство. Трето. Последните събития в Франция доведоха до е, подробен обмен на информация между комисията и френските компетентни органи за прилагане, относно прилагането на правото на Европейския съюз за свободното движение на лица. На най-високо ниво във Франция на 22 септември е, тази година бе дадено уверение на комисията – сега вече ще ви кажа в какво ни увериха. Уверение е, че мерките предприяти от компетентните френски органи през лятото не са имали за цел или последица а, да се посегне на конкретно етническо мълцинство. Това са били мерки, а, третиращи всички европейски а, граждани. А, циркулярът от 5 август не е бил съответствие с тази обща насоченост на действията, но той е отменен и е заменен с нови указания от 13 септември 2010 година. След което френските компетентни органи е, ни уверяват, че изцяло без дискриминация и ефикасно изпълняват е, своето национално законодателство в съответствие с договорите за Европейския съюз и е, Хартата за основните права. Отбелязано бе, че Франция потвърждава волята си за задълбочено и лоялно сътрудничество по въпроса с, сътруд... с комисията. Така че комисията и по-нататък ще продължи да обмени информация с френските органи. Днес изпратихме на компетентния френски орган писмо с детайлни въпроси за практическите последици и значение на уверенията, които ни бяха дадени. Както казваме, думите са едно, но ние се нуждаем от реални, конкретни доказателства за това, което се е случило. Пето, за да бъде а, е, гарантирана правна сигурност на държавите членки и на гражданите на Съюза, особено в спорни ситуации, особено важно е процесуалните и материално-правните гаранции в директивата от 2004 година за свободно движение на, сток, на лица да бъдат пълно и правилно въведени в националното законодателство на държавите членки. Комисията е на мнение, че Франция не е въвела в националното си законодателство тази директива за свободното движение на лица. Поне не я е въвела по такъв начин, че правата да бъдат упражнявани безрезервно и напълно прозрачно. Затова комисията днес реши да изпрати писмо с официално известие до Франция и с искане за пълно и правилно въвеждане на директивата. Това ще бъде направено от наша страна, освен ако проекта на акт за въвеждане на директивата и детайлите, детал, детайлният график за това въвеждане не ни бъдат предоставени до 15 октомври. Ако ни бъдат предоставени тези документи до 15 октомври, няма да се наложи да се намесваме. Ако обаче не бъде сторено, ще изпратим до Франция писмо с официално известие в рамките на пакета процедури за нарушение за октомври месец. На шесто място комисията анализира в момента положението във всички държави членки в светлината на директивата за свободно движение на лица, за да прецени дали е необходимо да започне процедура за неспазване задълженията по договора и в други е, случаи. Днес обаче не разисквахме такива други случаи, говорихме само за Франция. Ще говорим за други случаи в последствие. и ако е необходимо, в следващите пакети ще е, образуваме производства за неизпълнение на задълженията по общностното право срещу други държави членки. Сега по фундаменталния въпрос за положението на ромите. Комисията подчерта, че тук сме изправени пред истинско обществено-економическо предизвикателство. Обща отговорност на всички държави членки е да се справят с това предизвикателство. Има известие на комисията от 7 април тази година с изброяване на редица мерки за подобряване положението на ромите максимално бързо. За тази цел и на основата на работата по ромската платформа и работата на работната група по въпросите на ромите, сформирана от комисията през септември месец, е, ще е, проследим доколко ефективно се из, изразходват средствата от държавите членки и доколко ефективно се предприемат мерки. Така през април следващата година комисията ще може да направи рамка е, от националните стратегии за ромите. И с тази рамка ще направим е, преценка на начина по който се изразходват националните средства и европейските средства и ще бъдат направени предложения за по-ефективни мерки за преодоляване на изолацията на ромите през идния финансов период. Средствата на Европейския съюз, предназначени за социална интеграция, за социално приобщаване, имат множество измерения. И трябва да бъдат насочени към множеството проблеми, целият спектър от проблеми на ромското мнозинство. Тук ще се работи на основата на известието е, за приобщаването на ромите и чрез сътрудничество между всички заинтересовани лица. Рамката, за която говоря, ще предвиди механизъм за контрол, механизъм за наблюдение, както и по-широка подкрепа на националните е, правителства и повече подкрепа на европейско ниво за предприемане на мерки в полза на ромите. Всъщност комисията приканва държавите членки да представят свои национални стратегии за приобщаването на ромите – които е, стратегии да бъдат част от техните национални програми за реформа. Тук е, се опираме върху знаковите инициативи за борба е, с бедността и ще се насочим към определени хоризонтални приоритети. Комисията също очаква държавите членки да имат необходимото ниво на амбиция и изрично да вземат предвид ромите, когато задават своите цели с оглед на стратегията за 2020 година за увеличаване на заетостта и намаляване на бедността. Комисията би искала да прикани всички държави членки да съдействат за изготвянето на тази рамка. Агенцията за основните права ще има отношение към дейността Комисията ще даде отчет за постигнатия напредък, както на Европейския парламент, така и на Европейския съвет, като този отчет се очаква преди лятото на 2011 година. Благодаря, госпожо заместник председател. Сега давам думата на комисаря Малстрем. Благодаря ви, господин председател, госпожо председател, госпожи и господа, уважаеми депутати. За мен е чест да бъда днес сред вас. Като отговаряща за сигурността, мога да ви уверя, че сигурността наистина действа. Много трудно се добрахме до парламента, много полиция навън, но най-сетне сме тук. Заедно е, виждам, че цяла Белгия се е мобилизирала много е, трудно бе е, да се обясни на полицаите, командировани от Антверпен, тук е, защо трябва да влезе в парламент. Извинявам се предварително, че съвсем след скоро ще трябва да, да ви напусна, но междувременно нека споделя някои свои съображения. Според мен е отлично, че Европейския парламент е така силно ангажиран по въпроса за ромите. И а, това е гаранция, че въпросът няма да бъде просто краткотрайно медийно е, събитие, а е, ще бъде предмет на дългосрочно внимание от страна на цялата европейска общественост. Вие и комисията отдава голямо значение на зачитането на основните права и свободи, противодействието на дискриминацията и приобщаването на мълцинствата към обществото. Расизмът и ксенофобията нямат място в Европа. Наред с правните аспекти, разбира се, разполагаме и средица политически и програмни инструменти за противодействие на ксенофобията, расизма и дискриминацията. Два от тях са координацията на политиката на държавите членки и економическата подкрепа. Економическата подкрепа по линия на структурните фондове, а и по Европе... от Европейския фонд за интеграция, макар и средствата там да са по-малко. Последният фонд е в моя ресор, тъй като интеграцията и социалната политика, разбира се, са от съществено значение в Европа средствата могат да бъдат използвани за подпомагане на граждани на трети страни. Знаем, че много представители на ромското е, мълсинство е, пребивават в Европа, но не са граждани на страната, в която пребивават. Някои от тях са апатриди. И тези е, роми, тези представители на ромското общество, естествено попадат в рамките на интеграционната политика. Интеграцията на гражданите на трети е, страни се основава на равноправието, на отговорността, е, на споделянето на правата, но и на задълженията на граждани на съответната държава. И процесът, разбира се, е двупосочен. Дългосрочен и процес на споделена отговорност между пребиваващите на територията на държавата членка и съответната държава членка. Разбира се, интеграцията най-добре се осъществява на местно равнище. Местните органи на управление и самоуправление, е, местните общности и неправителствени организации най-добре знаят какво следва да бъде направено за постигане на максимална интеграция. Но немалко може да се направи, немалко положителен опит може да се сподели. Интегрирането на граждани от ромски происход от трети страни може да стане чрез е, Европейския фонд е, за интеграция и до 2013 година разполагаме с 825 милиона евро. Целта е да се даде възможност на граждани на трети страни от различни, е, от различни економически, етнически, религиозен, езиков и прочие происход да изпълнят задълженията на гражданството и да се включат е, в обществото, в което пребивават. Граждани на трети страни е, поискали е, закрила или субсидиарна закрила или убежище могат да бъдат подпомагани и по линия на фонда за бежанците. Там разполагаме с 628 милиона. Всички тези средства се освояват е, най-вече е, на принципа на споделеното управление. Е, фондовете не се разграничават при освояването си е, на някаква етническа основа. Единствената разлика е между граждани и не граждани на Европейския съюз. Ето защо днес не бихме могли да ви дадем конкретна информация за обхващането на представителите на ромското общество, тъй като такава статистика не се изисква за е, годишното и многогодишното програмиране. Но както спомена е, и заместник председателката на комисията Рединг, вие също знаете, комисията е създала специална работна група за ромите, която заседава за пръв път миналата седмица. През идните седмици тя ще посвети усилията си на оценката на различните общностни фондове е, от държавите членки, освояването им, на някои възможни подобрения. И до края на година тази първа оценка ще бъде факт. И възоснова на нея е, изработваме е, и ще е, публикуваме и въпросник за събиране на необходимата информация от държавите членки. Надявам се, че този информационен проект – ще бъде посрещнат отзивчиво от държавите членки и съвсем скоро ще можем да предоставим на Европейския парламент по-конкретна статистика за ромите. Следващата година комисията ще излезе с съобщение за интегрирането на граждани на трети страни съобщението ще бъдат разработени модули и показатели за обезпечаване на интеграционния процес, това число е, езиково обучение, е, ангажираност на обществото, е, приемник, активно участие на иммигрантите във всички аспекти на колективния живот. И а, колегата Андер съвсем скоро ще ви запозная с фондовете, е, които са му подведомствени, е, които са далеч повече. А сега бих искал да ви благодаря за, за вниманието, да ви благодаря за огромния ангажимент, който проявява Европейския парламент, с надеждата, че дългосрочно ще можем да взаимодействаме за подобряване благосъстоянието на тези милиони европейски граждани, прибиваващи в нашите страни. Благодаря. Благодаря ви, госпожа комисар Малмстрам, комисар Андер. Уважаеми дами и господа, аз ще се опитам да се концентрирам върху социалното включване и съответните фондове, които могат да подпомогнат осъществяването му. Като увод Бих искал да кажа, че наистина ние работим на базата на споделените ценности. Това са основните права а, на човека, които ние толкова силно уважаваме в Европейския съюз. Защитаването на правата на всички граждани на Европейския съюз, включително и на ромите, е наша основна задача. Искам да подчертая още веднъж колко голяма е отговорността на Европейския съюз и на държавите членки, тъй като това е една споделена обща отговорност отговорност и успеха зависи от устойчивия ангажимент на всички участници Европейската комисия, държавите членки, местните власти, неправителствените организации, международните организации и така нататък. Аз също така искам да подчертая, че комисията отдавна е много активна в тази област, именно включването на ромите в обществото една последователност в тази дейност е нещо, което се иллюстрира и от комуникето, съобщението от 7 април. Вече беше а, споменато и от госпожа Малстром че стратегическия комплексен подход за интегрирането на ромите в Европа е най-важният. Той е поставен като приоритет както от комисията, така и от държавите членки. със съответни периоди а, за реализация, които са адекватни а, на нуждите на ромските общности в отделните държави членки. Ние искаме да установим най-вече основните причини за изключването на ромите от е, общностите, е, от обществата, в които те живеят. Това изисква обаче много е, близко сътрудничество между евроструктурите, <clears throat> местните власти, и международните организации. Комисията се старае да стимулира държавите членки да се възползват от всички възможности на структурните фондове в тази сфера. Те са много удобен а, и полезен инструмент в тази насока. Виждаме, че доста от държавите членки се научиха и ползват добре а, фондо, а, средствата по тези фондове. Какво обаче може да се направи като увод? Че първо трябва много по-масштабно да се ползват и второ тези фондове, тези средства да бъдат по-ефективно използвани. Например, през юни 2009 година регламент на Европейския социален фонд беше променен, за да могат да се, възпол... да се използват по-лесно средствата под него. През май 2010 година а, се дава, даде възможност, например, да се използва част от тези а, средства а, за м, жилищното настаняване на аромите в отделните държави членки. Като резултат, ние Видяхме един много конструктивен диалог в Унгария между националните власти и ромите под егидата на комисията. На базата на тази, този положителен опит, втори такъв рунд се случва през октомври, средата на октомври в Румъния подобно събитие ще, бъде, ще бъдат организирани както в Словакия, така и в България. По искане на парламента комисията пуска пилотен а, проект във връзка с включването, ангажирането на ромите. Уважаеми членове на Европейския парламент, на 7 септември комисията реши да създаде една група по проблемите на ромите, която да се занимава с определене на ефективността в използването на средствата по всички европейски фондове. Резултати от тяхната работа се очакват към края на тази година през април следващата година ще бъде публикувано ново съобщение на комисията, в което ще се покаже накратко прегледа на ефективността и доколко работата на тази група е подобрила тази ефективност. Разбира се, ще бъдат създадени на базата на усилията на комисията по подходящи условия за всяка държава членка да изготви своя национална програма или програми за социалното включване на ромите. Ние ще се обърнем към държавите членки да представят своите национални стратегии и а, да ги включат в а, националните стратегии за промяна. Знаем за целите на 2020 премахване на бедността, на повишаване нивото на образованост и така нататък. Разбира се, ние трябва да сме сигурни, че ромите ще бъдат ясно и точно обявени или включени в списъка на тези, които ще трябва да бъдат в фокуса на вниманието и усилията по отношение на образованието. Това са огромни и сложни предизвикателства. Аз съм сигурен, че парламента знае много добре всичко това. Ето защо е необходимо на базата на доброто си сътрудничество да работим, за да направим колкото се може повече. Благодаря, благодаря ви, господин комисар. Сега откривам дискусията, но първо нека да ви кажа, че имаме около 2 часа и както очаквахме, броя на желаящите членове на Европейския парламент да се изкажат е доста висок – Единственият начин за да се справим с ситуацията е да се опитаме да се ограничим до две минути за първия рунд на въпроси и изказвания, а за втория рунд по една минута. Просто Искам да ви помоля да помислите кои от многото въпроси, които имате, а, си струва да бъдат упоменати сега при тази наистина много стегната в времево измерение програма. Списъкът вече е затворен. 25 човека имаме. Иначе ако увеличим брой, няма да успеем да се справим. Заповядайте, госпожа Ярок. Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам решението на Европейската комисия. Надявам се, че то ще сложи край на сегашното положение. Надявам се то да се превърне в знак към всички държави членки да предприемат действия и да попълнят правните празноти, съществуващи в Европа, не само във Франция, като сегрег... по отношение на сегрегацията, по отношение на правото на жилище. Както госпожа Рединг каза, много важно е да се научи дали е имало дискриминация по етнически признак във френския случай. Не трябва да научим какво става там, защото поради несигурността през последните няколко месеца като че ли въпросът за ромите изцяло измества нашето внимание от съществените проблеми. Въпросът е как да поправим положението, как да преодолеем тази ужасна бедност на ромите в цяла Европа и как Европейският съюз може да откликне на тази потребност. Мога да кажа, че политическите партии партии в Европейския парламент са единни. От 6 години те искат единно изготвянето на стратегия за ромите. Много малко се прави обаче, не само като ромка, но и като член на Европейския парламент съм много удовлетворена, че и тримата комисари са решени да доведат тази задача до край. Много се радвам, че по-големите държави говорят за потребността от една обща стратегия за ромите. Миналата седмица преди заседанието на съвета представихме работен документ и вчера имаше работен документ по моя доклад за стратегията за ромите. Мисля, че Европейската стратегия трябва да се опре върху основните му принципи. Не ни интересува толкова как ще се нарича някаква си структура, а всичко, което е насочено към изискванията, залегнали в този доклад, е, трябва да бъде подчинено наистина на стратегията за приобщаване на ромите. И последно, основният ми довод е, в този доклад е да се излезе от границите на тъй нареченото меко право. Е, сега а, има възможност за започване на производства за неизпълнение на задълженията от страна на държавите членки. Това е ясен знак, че вече е крайно време да накараме държавите членки да изпълняват задълженията си. Point of order. Point of... Процедурен въпрос. Much, Благодаря, господин председателю. Винаги съм имала проблеми с математиката, но ми се струва, че 25 по 1 е 25, а 25 по 2 е 50. Така че говорим за 50 минути време за изказване и не разбирам защо ми отказвате думата. Абсолютно по магичен начин, когато си вдигнах табелката, списъкът на ораторите беше затворен и за това ви моля отново да го отворите и да ме включите. В противен случай не знам след като изтъкат 50 минути какво ще правим. Да, господин Мелос, госпожа Вержак и вашата ръка видяхме. Ние се опитваме да бъдем максимално открити и гъвкави, но имаме само два часа. Трябва първо да се изкажат координаторите. Моля ви, не повече от две минути на човек. Трябва просто да си помогнем един на друг, за да се справим своевременно с тази деликатна материя. Затова сега списъкът е затворен. Единственото, което моля колегите, е всички да се ограничим до предвиденото време за изказване, за да се справим е, с ограниченията по време на заседанието. Господин Жаколино, координатор от името на НП. Благодаря, господин председателю. Приветствам факта, че комисарите Рединг, Малмстръм и Андор незабавно приеха поканата ни да се явят пред нас и да разяснят какво възнамеряват да правят в близко бъдеще. така че да поставят приобщаването на ромите върху солидна основа, съблюдавайки свободите на движение и човешкото достоинство. Освен зачитането на тези основни ценности, трябва да опазваме и сигурността на гражданите. Всъщност, проблематиката е, свързана с ромите, е част от по-общата проблематика за опазването на е, младсинствата. Комисарят Трединг преди няколко седмици много ясно каза, че отпусканите средства са могли да бъдат използвани много по-резултатно за образование, култура и инфраструктура, е, които да доведат до истинско развитие на ромската общност. Може би е необходимо да имаме по-строги механизми за контрол. Радваме се, че на 7 септември е била създадена работна група, за което ни уведоми и комисарят Андор. Най-разнообразна дейност трябва да бъде извършена до април следващата година. Да, започнато е и производство за неизпълнение на задълженията от държава членка, но по-скоро бих приветствал работата на основата на консенсус и диалог. Въпросът с ромите не засяга само Франция, а всички държави членки. И е, решаването му е важно за общественото единство. За тази цел е, трябва да използваме осезаеми проекти, чието резултати могат да бъдат измерени. Както беше казано нееднократно, е, Европейският съюз това отношение има обща отговорност заедно с държавите членки. Докладчикът ни работи а, в тази посока, но сме сигурни, че държавите членки могат още да предложат а, в тази посока. Може да се работи повече с България и с Румъния, например, и да се изработи една реална а, стратегия за приобщаване. Господин Мораес, благодаря, господин председател. От името на своята група аз бих искал да се насоча направо към сърцевината на въпроса. Днес обсъждаме две големи неща. Първо, изпълнението от страна на комисар Рединг на поетия от нея ангажимент миналата седмица. Въпросът да бъде разгледан от колегиума на комисията и да бъде дадено становище. Ние бихме искали официално да й отправим благодарност за това, че на време изпълни поетия ангажимент комисар Рединг е, съобщи е, предстоящото е, започване на производство за нарушение на договорите срещу Франция и ние приветстваме тази мярка. За пръв път ще има производство за нарушение на договорите срещу която и да било държава членка по повод нарушението на един от основополагащите принципи на правото на гражданство в Европейския съюз. Така че това трябва да се приветства. Но обществото и средства за масово осведомяване ще запитат. И аз отправям въпроса към госпожа комисар Рединг, приветствайки е, предприятите е, от нея мерки. Но, ако, например, във Франция бъде е, разпратен е, но административно указание, е, както всъщност и стана, срещу е, ромите, как е възможно подобно административно указание да не съответства на европейско законодателство? Фактически, вие въздържали ли сте се, госпожо е, Рединг, о, по-рано, при подобни случаи, от е, започване на производство по неизпълнение на договорите по смисъла на директива 2043? На второ място, тук мнозина са критикувани, че е, пренебрегват въпроса за ромите, както казва и госпожа Ярока и други. Нашата група заявява готовността си да съдейства на комисар Рединг през месец април за решаване на по-големите, основните проблеми, не само за въвеждането на европейското законодателство, а за същинското социално интегриране на ромите. И в тази връзка аз питам е, комисар Рединг и е, комисар Андор. Не чак през април, ако става въпрос за по-ефикасно освояване на съществуващите европейски фондове, то дайте ни някаква представа днес как ще се променят нещата още сега в сравнение е, с онова, на което сме били свидетели през последните месеци и години? Благодаря. Госпожа Фано, от групата на либералите по процедурен въпрос ли искате? Не, добре, значи от групата на либералите. Благодаря, господин председател. С цялото си уважение трябва да заявя, че съобщението на комисията е по-скоро нелепо. Въпреки уважението ми към комисията, трябва да го кажа. Защото какво се казва? Франция е дала политически уверения, че няма намерение да е, насочва каквито и да било репресивни е, мерки срещу ромите. Но това е положение, още в административното указание, е, е, разпратено циркулярно е, във Франция, което бе повод на депортир... за депортирането. Това са указанията, изпратени до полицейските началници. И според мен тук става въпрос за съзнателно нарушаване на европейското законодателство и на правата на човек. много е сериозен въпроса за етническата е, дискриминация. И сега не ни става ясно дали наистина е започнато производство е, за нарушение на договорите. Мисля, че правото на свободно движение, е, директивата за недискриминация, е, както и Европейската харта е, за правата на човека и основните свободи, са нарушени. И сякаш това не е достатъчно. Франция възнамерява да въведе национално законодателство, което за пореден път ще наруши съответните е, норми на Европейския съюз. Въпросът е политически. Ще се обърне ли с лице към фактите комисията и ще се справи ли с този въпрос на основа на договорите и на Конвенцията за правата на човек? Плачевно слаба е до сега позицията на комисията, а и на Европейския съюз. И последно, е, в продължение на години е, действа е, подобна практика и в Италия. И какво смята да направи комисията? и по отношение на Италия. От името на зелените, госпожа Флот, благодаря. Не бих искал да пропусна не бих искал да пропусна възможността да поздравя госпожа Рединг и да изразя признателно за изключително ясното становище, твърдото становище в една доста тежка политическа ситуация. Аз смятам, че онова, което е приел днес колегиума на комисията и то е единодушно, именно да бъде изпратено писмо, което е първата фаза от официално производство за нарушение на договорите, е добра новина. И въпреки това бих искала да попитам е, госпожа Рединг относно документираните факти, според които други европейски законодателства са били нарушавани или във всеки случай са на лице сериозни съмнения за това, за неиндивидуално разглеждане на случаи, т.е. за колективно третиране, за вземане на пръстови отпечатъци и други лични данни без съгласието на лицата. И пак по, по този циркуляр той а, е довел до конкретно дискриминационно отношение на място, въпреки уверенията в противното. Така че какво е, е направила комисията, за да се увери в състоянието на нещата на място в духа на хартата за правата на човека. Освен това, комисар Андор, бих искал да ни обясните. Много трудно ще бъде, смятам, както сочи поведението на френското, а и на италианското правителство съм скоро, понеже господин Марони току-що декларира, че европейските граждани без работа следва да бъдат експулсирани и не могат да искат социално жилищно обезпечаване. И това е казано на място. И местни органи които заявяват готовността си да осъществяват е, образцови е, проекти за интеграция на ромите, не получават пари, защото централното правителство им отрязва средствата. Така че, какво смятате да направите вие, комисар Андор, е, защото местните общности, които наистина желаят да интегрират ромите, да получат достъп до европейските фондове? Благодаря европейски консерватори и реформисти. Нека ви напомня, до сега всички нарушават времевия регламент от две минути. Ако все така ще правите, просто няма да стигнем до никъде и няма да чуем отговорите на комисарите. Господин Киркоп. Разбира се, господин председател, че държавите членки трябва да спазват правото на свободно предвижване, разбира се, общностното законодателство и основните права на човека. От известно време аз апелирам за окончателна правна дефиниция на това, което прави френското правителство и какво точно нарушава то. Чух от госпожа комисаря за нарушения от други държави по същия въпрос. Може ли да ни подготвите един списък с имената на тези държави и нарушенията, които те са извършили, а не само да се концентрираме само върху Франция, за която до сега само знаем? дали не е добре да се поиска това, това, което се иска от френската държава и от другите държави, които преди това са нарушавали по един или друг подобен начин същите тези права. През 2005 година беше упоменато, че 10 години ще са необходими, 10 държави членки участваха, големи средства бяха концентрирани. Бих искал да получа един доклад за това какво е постигнато, какво е похарчено и тогава ще можем да продължим с плановете напред. Ние, разбира се, вярваме в а, многообразието на културите и включването, но аз и мисля, че трябва да покажем а, че е, ние желаем да се доверим на държавите членки, че могат да се справят с всички въпроси. Аз смятам, че в крайна сметка държавите членки трябва да бъдат третирани като а, лица, които могат да взимат решение самостоятелно. Благодаря ви, господин председател. Да, благодаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. От името на Обединената левица, това, което искам да спомена е, че за нас най-важният въпрос е не а, просто въпрос е така за началото на есенната сесия. Не, това е изключително важен въпрос и не трябва да го изпускаме от очи, не трябва да позволим то да излезе от центъра на нашето внимание. Това е изключително важно за а, основополагащите принципи на Европейския съюз. Това е свобода на придвижването, но също толкова много и а, правото на зачитане на човешкото достоинство и така нататък. Трябва много ясно да покажем а, какво точно трябва да бъде направено и какво ще правим. Ние това очакваме всъщност от комисията. Не трябва да забравяме, че има и нарушаване на антидискриминационните закони. Не трябва да забравяме какво се е случвало в миналото. Ние трябва да държим отговорни онези, които са приели, формулирали и приели принципите на не антидискриминационния подход. А, дали пък френското правителство, на френското правителство не трябва да му се държи а, сметка или да бъде държано отговорно за именно и за това? Защо само спрямо робите? Ако на хората не бъде позволено да пребивават в някаква държава членка, то тогава започва а, да се задава въпрос, а, да се появява въпрос и за а, социалното осигуряване, за жилищното осигуряване, намирането на а, работни места и така нататък, както беше споменато и от комисарите. Госпожа Рединг също така каза, че не ние а, сме съгласни и горди от това, което тя каза преди няколко седмици, но парламента трябва да продължава а, да държи широко отворени очите си и да работи заедно с комисията. Благодаря. Много ви моля, спазвайте двете минути. Благодаря, господин председател. Смятам, че тук има един фундаментален проблем, пред който трябва да си справим как да действаме, докъде са границите и какво е правното основание е, за свободното движение на гражданите на Европейския съюз. Има права и правила, но в някои държави има по-стриктни правила и те нямат проблем да експулсират роми от а, лагерите за временно настаняване, както Франция направи това в, в, с ромите. През септември 2008 година в Люксембург бяха въведени едни по-стрикни правила а, по отношение свободата на придвижване, но дали пък не трябва да наблегнем на едни, по, едни позитивни примери Франция и Испания, например, които спазват правилата, но трябва да се действа по а, така сериозно, както каза и госпожа Рединг. Какво става в Румъния? Какво се случи с огромните средства, които бяха а, похарчени? в Европейския съюз за Румъния и включването на ромите. Аз бях против приемането на Румъния, обаче множеството беше за и за това сега аз искам да чуя какво се е случило, как са ползвани средствата по тези фондове. Например, лицата, които а, са извадени от френските а, лагери за временно настаняване, са отишли в Италия. И ще създават проблеми на, на полицейските а, началници там. Аз не смятам, че това е политически въпрос. Това е социален а, въпрос. А, ромите, децата на ромите трябва да бъдат на училище. Ние трябва да ги накараме да ги пускат, пращат на училище. Ние не трябва а, да пилем евросредствата. Има огромни средства, но те трябва да бъдат използвани по съответният начин. Много ви е моля, отново напомням, не повече от две минути, защото просто няма да остане време за отговори. Наистина трябва много голяма концентрация, но няма как трябва да го направим. Господин председател, наистина ще се постарая много за две минути да се изкажа. Трудно ми е, е да се съглася в по-висока степен е, с докладчика. Това, което докладчикът каза е, че трябва наистина да работим, а не е, да се движим по заглавията на вестниците. Необходима ни е активна работа за борба с бедността. Комисията днес бе пределно ясна. Ние ще бъдем рамо до рамо с вас и няма да чакаме да дойде идната година, за да видим някакъв резултат. Работната група ще анализира детайлизирано това, което е станало с европейските пари, ще изготви отчета си до края на тази година, след което ще направим плана за действие. За е, който е, ще си сътрудничим с колегата Андор и е, с колегата Малмстръм по отношение на гражданите на трети страни също. Мисля, че парламентът много добре разбра Решението ни от днес за образуване на производство за неизпълнение на договорните задължения против Франция във връзка с този фундаментален въпрос за ценностите и правата беше много категорична стъпка. Цялата комисия като колегия застана зад това производство и посланието е не, ние не можем да приемем права на европейските граждани, основни процесуални гаранции. Ние дори не говорим за правата на ромите, говорим за права на европейските граждани. Не можем да приемем те да бъдат част от националното право и да не бъдат използвани за защита на тези граждани в критична ситуация. Въпрос, другият въпрос, който правилно поставихте, основателно поставихте, е този за дискриминацията. Преди две седмици, ако се изпомняте, изразих разочарованието си, най-меко казано, за това, че окръжното писмо от 5 август специално е било насочено против ромите. Комисията ясно заяви, това е нарушение на общностното право на правото на Европейския съюз. Това окръжно писмо, този циркуляр е, така да се каже, изправен. Той е отменен и на негово място на 13 септември е прието ново указание. Какво е станало междувременно обаче между 5 август и 13 септември е въпросът. И какво става сега, в момента? На тези въпроси нямаме конкретни отговори, нямаме и конкретни доказателства. Сега, комисията трябва да действа на основание на законосъобразни доказателства, правомерни доказателства. Значи, е, по директивата имахме доказателства, за това можехме да предприемем съответните действия, но за дискриминацията нямахме доказателства, за това и не можем да образуваме производство пред съда трябва ясно да кажем. Уверенията, дадени от е, компетентните френски органи, са много хубави, е, но трябва да проверим фактите. Затова днес комисията изпрати писмото, което цитирах, до френското правителство. С искане за прецизна информация относно ясни факти копията от заповедите за експулсиране, продължава ораторът на Френски, и от заповедите за а, напускане на територията, за извеждане от територията. Искаме да видим кои са индивидите, които са били експулсирани. Можем да предприемем по-нататъчни доказа... действия само ако разполагаме с ясни и категорични доказателства. И освен това се нуждаем от доказателства за голям брой нарушения, за да можем да предприемем действията, които визирате вие. Сега това, което е важно за парламента е, че не сме казали хубаво. Това, което компетентните френски органи ни казват е много хубаво, прекратяваме работата по досието. А, ние не прекратяваме по този начин работата по никое досие. Папката е на масата, тя е отворена. И сме дали срок на френските органи до 5 октомври. До 15 октомври да ни дадат отговор по тези конкретни въпроси. Какво е станало с отделните лица и кои са те? Тогава нашата правна служба ще анализира подадената информация. И разбира се, ще се свържем отново с парламента, за да му представим така събраната информация. Има и трети въпрос. Какво става с другите държави членки и това, което те правят в светлината на директивата за свободното движение? Днес комисията разисква случая във Франция, тъй като там е, сме изправени пред реален случай на политическа обществена дискриминация. Междувременно комисията работи по всички други случаи на невъвеждане или неприлагане на директивите, включително директиви за свободното движение. Но и там е необходимо да се извърши задълбочен правен анализ и когато приключим този правен анализ, можем да направим извод дали ще образуваме производство за неизпълнение на задълженията. Не можем да образуваме колективно производство за неизпълнение на задължението едно или друго, защото директивите се въвеждат в различните държави членки по различен начин и за това всеки случай трябва да бъде разгледан по-отделно. Във всеки случай трябва да имаме солидни основания да образуваме производство против една или друга държава членка. Именно това искаме държавите членки да изменят своето законодателство, но и да действат в съответствие с него. И за това във всеки отделен случай правим преценка. Има в някои случаи достатъчно причини да затворим досието, да затворим папката и да не образуваме производство, защото съответните мерки са били предприяти. Днес комисията разисква само случая във Франция. Бяха прияти тези две решения. Едното е за образуване на производството, а другото е за по-нататъчен правен анализ. Надявам се, че ще съберем достатъчно доказателства, които да ни отведат в едната или в другата посока. Във всички случаи, за решенията, които предстои да вземем, е, ще застане цялата комисия, но това ще бъде направено на основата на детайлен правен анализ. Комисарят Андор. Позволете ми е, да се спра на въпроса за съдбата на фондовете и защо тяхното освояване не е довело до сезаем резултат какво се предвижда като промени за напред. Първо, трябва да правим разлика между различните групи или категории държави членки. Има относително по-стари е, държави членки, в които социалното преобщаване на ромите е успех, е, благодарение на подкрепата на Европейския съюз. Но страни като Испания и дори Финландия имат много по-малочислени ромски малцинства в сравнение с страните от е, Централните Балкани които сега са обект на, на особено внимание и представят сериозно предизвикателство. И все пак от по-старите държави членки може да се почерпа опит, макар и не механично. Наистина условията са съвсем други. А сред държавите е, членки присъединили се е, през 2004 година, има такива натрупали опит, вече 4-5 годишен, който можем да подложим на е, оценка да направим изводи за освояването на фондовете, обаче не би следвало да прибързваме е, в оценките си, за да не се окаже, че те не се основават на факти. Очевидно, е, е, не е постигнат устойчив социален ефект, но пък има и някои частични успехи, частичен положителен опит, и участието е свързано с, с инициативата Десетилетие е, на приобщаване на ромите, което разбира се е инициатива на, на Световната банка, на Отворено общество, на, на фундацията на Джордж Сорос. Но този, този проект е постигнал известни резултати. Така, например, е, доста прилични ромски медии радиопредавания, страници в интернет, програми е, в, в средното образование за подрастващите от ромски происход, нещо, което до тогава почти не е съществувало. Има някои програми е, в областта на жилищното обезпечаване, но, но там наистина не можем да се похвалим с успех. И така, известен успех има, но пък дори тези успехи сочат, че възприятие до сега подход не гарантира сериозен поврат. А наистина е необходим такъв поврат в образователната сфера, в достъпа до пазара на труда. И идеята е проектите да бъдат по-добри – тук не става дума, не можем да разчитаме единствено на контрола. Според мен контролът не е най-слабата брънка. По-важен е въпросът проектите за финансиране да бъдат по-високо качествени. Нито един от структурните фондове поначало не е бил предназначен за справяне с такива сложни проблеми. Като имате предвид, че структурните фондове са от 50-те години, кохезионните от 70-те години и така нататък. Следващата стъпка е да бъде формулирана политика е, в рамките на стратегията Европа 2020, в това число политика за противодействие на бедността. А от друга страна смятаме да взаимодействаме, да взаимодействаме с други, с Световната банка, Наскоро проведохме среща. Друг наш партньор е, е Банката за развитие към съвета на Европа, която също проявява интерес. И пак нещата се свеждат до качеството на проектите. Проектите трябва да бъдат висококачествени, е, е, годни за безвъзмезно или пък за банково финансиране решаващо е участието на местните органи на самоуправление. То е и, и предпоставка, особено за освояване на средства от Европейския социален фонд. При прегледа на социалния фонд ще обърне внимание на това. Следващата година ще бъде внесен нов проект регламент за социалния фонд. И така, не бих искал някак без оговорки да бъдат критикувани фондовете. Понеже някои от фондовете просто не са освоени. И вече за третата група държави членки, България и Румъния, най-новоприети, по-голямата част от досегашния период, откакто са се присъединили към Европейския съюз, тези страни, а и целият Европейски съюз са в е, финансово-економическа криза. Не е най-подходящ момента за освояване на, на такива фондове. Трудно можем да оценим и успеха, тъй като административният капацитет за освояване на фондовете е твърде малък. Румъния е освоила само 1% от средствата, с които разполага от Европейския социален фонд и, и, и се нарежда на последно място в Европейския съюз по този показател. Съвместно с румънските власти работим по укрепване на административния капацитет, но е много, много трудно, наистина. Благодаря. Благодаря, както видяхме, комисар Малмстром трябваше да, да напусне поради други неотложни задачи. Нека продължим с следващия кръг изказвания. Близо 30 души са се записали, така че ще направим три части по 8 изказвания и за не повече от минута на човек. Убедително ви приказвам. И така, госпожа Ангелили. Както и да е, е, ще ми се да ми дадете минута и половина, господин председател, но сигурна съм, че комисар Рединг ще направи всичко по силите си, не само по отношение на светая светих е, свободата на движение на ромите, а и въобще за е, закрила на основните права и свободи. Особено когато на тези права и свободи се гледа по един твърде абстрактен начин. И аз бих искал да запитам всички тук. Е, колцина от вас е, всъщност са били в някои от тези незаконни ромски лагери през зимата, когато, например, вали дъжд. Колцина от вас знаят в какви нечовешки условия на живот прибивават тези хора, е, включително жени и деца, в тези лагери, е, е, плъхове, кал, липса на течаща вода и какво ли не. Сега, ромското младсинство е 12 милионно. Два пъти по-голямо от населението на Ирландия. Това просто за пример. И аз съм удивена, не моля ви, не ме прекъсвайте, искам да, да завърша. Удивена съм, е, че е, въпросът идва на дневен ред едва когато е, се е стигнало до принудително извеждане от територията на държава членка. Фондовете добре, това от една страна, но е необходима стратегия, стратегия по отношение на малолетните и непълнолетните. Става въпрос за образователна стратегия за ромите. В противен случай бъдеще за тях няма. И най-сетне, е, е, едва ли трябва да споменаваме Финландия, едва ли това е най-тежкия случай. Нека говорим конкретно, нека не прехвърляме отговорността на местните органи е, на управление и самоуправление. Отгоре надолу всички трябва да се ангажират. Две минути отнехте, е, е, е, настоявам. Ако всички така правят, просто няма да може да се изкажете всички. Сигурен съм, всеки държи на своето изказване, още повече въпросът е много важен и всеки има какво да допринесе. Но моля ви, опитайте се да не повтаряте вече отправени нападки, опитайте се да не повтаряте вече отправени въпроси. Кажете нещо ново и за не повече от минута. Умолявам ви. А сега представители на комисията по заетостта. Господин Ори, имате думата. Благодаря, господин председателю. Намирам се е, в изгодно положение. По две причини. Преди три години е НП прие тъй наречения общ подход, европейски подход е и Комисията по заедостта съответно прие доклад за интеграцията на ромите още е, в предходния парламентарен мандат. Постигнахме съгласие, че е необходимо да обединим усилията си и да обърнем основно внимание на е, привличането в училище, образованието и заетостта. Трябва да се опрем върху регионалните и социалните фондове. Трябва да бъде направена преценка на вече предприятите мерки, трябва да бъде анализирана и преценена резултатността при използването на тези средства. Трябва да се види дали тези пари са стигнали до предназначението си и дали са дали някакъв резултат. Eh, Благодаря, господин председателю. Нямаме много време на свое разположение. За това започвам с времето. Мисля, че известието на комисията от април месец беше много важно, много значимо. Сега то трябва да бъде приведено в изпълнение често пъти бедността е съсредоточена на микроравнище и трябва тези микрорегиони, характеризирани от бедност, да бъдат предмет на нашето внимание. Трябва добре да се използват парите, да се използват резултатно. Задължително е да се оказва помощ на ромските предприятия, като им се отпускат кредити, защото често пъти тези предприятия не могат да вземат банкови кредити. Необходими са мерки интеграцията да се превърне в реална възможност. Проблемът често пъти не се крие в това, че парите не са добре похарчени дори, а че кризата причини много страдания на ромите и това изисква и ние съответно да се намесим. Благодаря ви, господин председател. Поздравление на заместник-председателя на комисията за яснотата и твърдостта на решенията, за които току-що ни беше съобщено, но ще си позволя да кажа, че едно от основните елементи на договора, Лисабонския договор е основните права. Е, те са включени в нашите национални законодателства също така. Недискриминацията, свободата на предвижване трябва да бъдат е, реализирани в живота на практика. Лице, което е рома, не трябва да бъде дискриминирано по тази причина но не бива да бъде над закона, да бъде недосегаем, да а, може да си позволи да работи срещу, да каже, местните власти или да не се подчинява на правилата и законите, като всички останали. Не може, разбира се, а, да не сме наясно, че ни трябва един дълъг период от време, в което да положим всичките си възможни усилия, за да постигнем успех. Госпожо Ернст. Госпожа Ерс, говорихме за вас. Да, благодаря. Аз ще бъда също много кратка. Благодаря много на госпожа Рединг. И в една минута почти това е което мога да кажа, но имам и друго нещо. 15 октомври. Нека да приемем, че френското правителство не направи нищо. Какво ще стане след това? Какво ще означава всичко това за ромите? Нека да си представим, че настъпат някакви промени и директивите са добре и правилно приложени, но какво ще стане с ромите, които вече са депортирани? Това е първото, за което искам да чуя отговор. И второ, а не трябва да се концентрираме само върху Франция. Мисля, че на, на територията на целия Европейски съюз правилата трябва да бъдат еднакви и да функционират еднакво. Да бъдат ромите включени, а не да получава някой доклад след като всичко е приключило. Да, благодаря, благодаря много. Аз ще ще използвам времето за задаване на въпроси, казвайки следното. Доколко реалистично е това, че държавите членки получават средства от комисията и да ги съхраняват самите те за използване само в дадените случаи. Но има а, лица, които са напуснали страната си преди 20 или 30 години и работят някъде другаде, но те също имат нужда от помощ. А може би започваме да говорим повече за националните а, мащаби, а не за общоевропейската картина. борбата срещу расизма, създаването на фондове за интеграция, всичко това е сложно а, като структура и функциониране, кой а, ще има правото да се възползват средствата в тези фондове, също не е много ясно като че ли. А, доста от нещата трябваше да бъдат приложени още през 2006-та. Дали пък да не заострим а, вниманието си върху това как се използват средствата най-вече? Да, благодаря господин председател господа комисари, не можем само да говорим за свобода на предвижването и на жителството, а, защото ромите са граждани на държавите членки. Те си имат собствена история и част от политиката на разширяване а, се състои именно в това. Какво правим сега? А, дайте да се върнем към миналото кол, а, и да видим дали пък няма паралели с а, нас, а, така, една по-скорошна дата и по-скорошни дейности в някои от държавите членки. Робство. Ами да, имаше в бившия Съветски съюз моменти, в които на лица, пребиваващи и живеещи в дадена държава, им беше отказвано гражданство, просто при различни политически ситуации. 80% например от ромското население а не могат дори да установят какви са правата им. Както се изтъква в едно изследване. Те не се считат за граждани на отделните държави. Благодаря една минута. Благодаря, господин председател. По същество аз изцяло споделям казано от колегата Коелю. Е, а вече, що се отнася до формата, госпожо Рединг, е, бих искала да уточните. Тук съм, госпожо комисар. Ако правилно съм разбрала, вие е, сте изпратили писмо на Франция и до 15 октомври няма да има официално обвинение, така да се каже, срещу е, Франция. Тоест, ако Франция междувременно даде цялата необходима е, информация на комисията, нищо повече няма да и се случи. Е, тоест, няма да бъде образувано производство за нарушение. Моля да отговорите. И на второ място, понеже говорим за ромите, тук всъщност можем да говорим за всички отношения между комисията и държавите членки. Как става това? Въвеждането на една директива е свързано с уведомление от страна на френската страна в случая до комисията. През 2006-2007 общо сте имали три е, уведомления от страна на Франция и е, не е ли установено тогава съответствие или съответно несъответствие е, между френското законодателство и разпоредбите на директивата? между 2007-2010 година комисията нищо не е, е предприела. Как е възможно това? И сега, видите ли, изведнъж е, комисията е, ни обяснява, че директивата не била въведена правилно. Ами тази директива е въведена преди години. Аз е, смятам, че всъщност нямаме неправилно въвеждане, но във всеки случай бихте ли уточили, госпожо комисар? И последната ораторка през този първи кръг от Румъния. Проблеми с микрофона. Господин председател, благодаря ви. Аз също бих искал да изразя удовлетвореността си от решението на Европейската комисия. Това е един категоричен сигнал на вниманието на държавите членки. Аз смятам, че Европейския парламент, комисията и държавите членки, абсолютно всички би следвало да допринесем за една ефикасна стратегия за ромите, чиято цел би следвало да бъде и интегрирането, а не гетоизацията на ромите е, за да не падне нова желязна завеса в Европа. мястото на пребиваване в това отношение трябва да бъде водещо, а не гражданството. И аз смятам, че ако взаимодействаме добре, ще стигнем до добри резултати. Вие говорихте, е, господин, госпожо комисар, за добрата практика. Бихте ли ни дали някои примери? Благодаря отново. Нека чуем комисия, комисарите колко се може по-кратко, моля. Съгласна съм с всички, които казаха, че трябва наистина да инвестираме в децата и младежите. Да, това е един от най-важните елементи, които са включени в доклада от нашия докладчик. И това е един от приоритетите. които ще бъдат приложени а, от работната група във връзка с действията, които ще бъдат планирани. А, работната група трябва да анализира по един много детайлен начин а, как са оползотворени средствата, ако са оползотворени изобщо, дали по най-добрия начин или просто не са използвани. Какво трябва да направим? Трябва да бъдем реалисти. Не трябва да си разменяме красиви фрази тук. Не, ние трябва реалистично да се заловим за работа и на практика да прилагаме нещата. Комисията, а, националните и местните власти заедно. Така, за хартата. Тя е нова и влиянието на хартата в европейското законодателство и нейното а, а, в, така а, осъзнато а, прилагане, като че ли още не е на практика осъществено. Какво ще промени хартата а, в законодателството, в, право, а, в правоприлагането? както на теория, така и на практика. Това е нещо а, много важно, което ще установим а, през октомври и ще бъде представено и пред парламента. Защо директивата за свободното движение, която е от 2004 година, все още не е напълно приложена във всички държави членки. Франция е един от тези случаи. Защо не сме действали толкова време? Това беше още един от вашите въпроси. Мога само да повторя нещо, което вече казах по време на изслушването, а именно, че в сферата на свободите ние сме в много различна ситуация сега с хартата, за разлика от преди. Ние влязохме в ново а, измерение. Трябва да има нулева толерантност по отношение прилагането на съответните правни общностни текстове. В, от първия ден на моя мандат аз се заех да видя какво става в тази сфера и да помагам на всяка държава членка по-отделно да напредва в това. Целта на комисията е да промени ситуацията отдолу в нашите държави членки за доброто и в името на гражданите на Европейския съюз. Това започнах да правя през февруари на и има държави членки, които решават проблемите, придвижват се в тази посока. Има други държави членки, с които имам трудности, а има и трети държави членки, които изобщо не се движат в тази посока. И тъй като е, има много конкретни въпроси от ваша страна, аз мога да ви кажа, че ако процедурните права бяха приложени в френското право, сега нямаше да наблюдаваме всички тези проблеми, които наблюдавахме през лятото. Всичко това е, е свързано с процедурните права, дискриминацията, изключването и така нататък. Така, какво ще правим, ако френските власти не а, отговорят адекватно? Това е много добър въпрос. Аз разчитам на френските власти, които на най-високо ниво в френската държава а, казаха, че ще дадат пълен и изчерпателен отговор на, отго... на въпросите, зададени им от комисията и ще помогнат на комисията в решаването на проблема. Ние вече успяхме, благодарение на своята намеса, а, да ги накараме много бързо да променят това циркулярно писмо от 5 август. Това, което трябва да се провери сега е как новото циркулярно писмо се прилага. Как се прилага това ново или променено като текст послание? Дали процедурните права са гарантирани за всички граждани? Ако да, трябва да получим и достатъчно доказателства за това. Ето защо а, съм в непрекъснат контакт с правната служба. Те ми казаха, че ние трябва да имаме много стабилни доказателства, непоклатими доказателства. Ето защо смятаме да дадем известно време на Франция да ги събере. Да, благодаря. Ако ми позволите, аз ще спомена отново Финландия. Защо Финландия? Бях там през май на еднодневната си среща с парламента и с правителството ние разисквахме най-вече ромския въпрос. И те показаха своята гордост а, по отношение успехите в интеграцията на ромите в обществото. И те просто не можеха да разберат какво се случва в другите държави членки. Ще подчертая още веднъж. Верно е, че климата и условията в Финландия са доста по-различни от много други страни, но това не означава, че техния опит не може да бъде прилаган. И има какво да се научи в по отношение организирането и функционирането на училищата, професионалното образование, да се да се подхожда по необходимия и съответен начин към а, онези, които нямат никакви умения, а, до онези, които имат доста високо ниво на освояване на различни а, квалификационни умения, за да можем да намалим бедността. а в други части на света също има натрупан опит по а, общественото или социалното включване, така че ние бихме могли да ги използваме в нашите инициативи, в новите държави членки в а, Източна Европа и Балканите. Не става въпрос само за финанси, обаче. Най-сериозно влияние тези промени могат да окажат върху обществото, а върху общините, в които живеят ромските групи, за да се преодолее изключването и да бъде превърнато постепенно в включване. А, с кардинала на Естал говорих през юли и той ме информира по отношение успеха, който са постигнали с Тяхната ромска общност. Но те, разбира се, смятат да продължат, продължат нататък. А, това означава, че включително и църквите биха могли да се включат в тази работа. Но никой не трябва да се заблуждава, че може ей така за един ден да бъде решен този въпрос, защото а, това са проблеми, които са натрупвани с десетилетия и не може да очакваме едно денонощие да ни стигне. А, просто трябва да продължим да даваме средства и то организирано за един по-дълъг период от време. Така ще започнем с госпожа Финилело, втория рунд. Благодаря, господин председателю. Най-напред бих казала, че естествено ние осъждаме действията на Франция, както и действията на други страни по отношение на ромите. Е, и с голям интерес следим какво става в случая е, от правна гледна точка. Искам обаче да подчертая едно – Вземам повод от казаното от комисаря Рединг преди няколко минути. А именно, не можем само да приказваме красиви приказки. Хубавите приказки са едно на ръка. Необходими са действия. А за предприемането на действия е нужна обща политика, в която акцентът е върху заетостта, върху борбата с неравенствата и върху борбата с бедността. Целта е всички граждани да бъдат интегрирани в обществото, а не да експлуатираме проблемите на ромите, за да отклоняваме вниманието на хората от напреженията в обществото. На второ място, необходима ни е политика, която може да моделира приобщаването. И то не само економическото приобщаване, но и общественото и културното приобщаване на тези хора. А освен това, исках и да ви попитам в тази насока, какви планове имате? Господин Бромс, една минута. Благодаря. Фактът, че върнатите от Франция хора са роми, води до презумпция, че те са върнати защото са роми. Франция твърди, че са върнати поради своите действия и бездействия. Идеята, че различното третиране е възли... равно на дискриминация, а означава предположения, които не можем винаги да правим обосновено. Неодавна в пленарно заседание бяха описани ромите като трудно мълцинство. Говори се също за роми и за наказателно право и неговото прилагане в едно и също изречение. Намеренията са ясни. Предполага се, че ромите участват в престъпления. Може би не всички, но доста голям брой от тях. По отношение на трафика на хора, се поинтересувах дали има хора, които присъстват в така по-голяма бройка сред трафикантите и сред трафикираните лица. Европол ми даде отговор, че и в двете групи преобладават ромите. Огромни суми се изразходват за интегрирането на ромите. Thank you for your choice. <laughs> Благодаря. Благодаря, но тук чухте и а, чукчето да, а, за първи път. Е Госп... Госпожа Блинкевич, последните събития със свидетелство за това, че Франция не е въвела съответна директива в националното си законодателство. След някой друг подобен скандал да не вземем да открием изведнъж, че и други държави членки не са въвели една или друга директива както трябва. Не сочи ли всичко това, че комисията разполага с твърде малко лостове? Твърде малко възможности да принуди държавите членки да спазват правилата. От друга страна, Много средства са е, определени за обезпечаване на ромската интеграция. Защо? Днес много говорим, но дали след 10-15 години няма отново да се върнем на този въпрос, за да констатираме, че нищо не е постигано? Не мислите ли, че би трябвало да започнем широка кампания на обществено осведомяване? Благодаря, господин председател. По ако ми дадете десетина минути, аз ще мога да отговоря на множеството зададени от колегите въпроси е, по проблема за Румъния, страна от която съм, е, проблема за ромите от Румъния. Е, подготвил съм подробен материал, ако госпожа комисарят желая, ще и го предоставя, за да бъде по-добре осведомен. Но което е важно, че и което е особено затруднение е, във връзка с проблема за ромите, е, че самият проблем никога не е бил ясно определен. Винаги отговорна е била държана страната на происход. И всеки опит да бъде определен ромският проблем в национален контекст ни води към провал. Да вземем френските е, действия. Това са действия, които нямат каквито и да било социални или морални основания. И наистина ние приветстваме решението на комисията да започне е, производство за нарушение на договорите, е, което да санкционира в края на краища не само Франция, а да послужи и за назидание на останалите държави членки. Европейската комисия следва да определи общо европейска политика по този въпрос. Господин Согол, благодаря господин е, председател. Аз ще отнема не повече от една минута. Проблемът не е от днес и не е, е на лице само във Франция и не само по отношение на ромите, а и по отношение на други европейски граждани, на които е забранено да говорят на майчиния си език е, които колективно са подвеждани под наказателна отговорност и така нататък и така нататък. Аз бих поискал от комисията всеки път, когато бъдат нарушавани основополагащи принципи на Европейския съюз и правата на човека, би трябвало да действа по-решително. За съжаление, има държави членки, в които няма проблеми за ромите, нито за каквито и да било други малцинства, просто защото тези държави членки отричат съществуването на каквито и да било малцинства. И а, комисията би могла да играе ролята на своеобразна пожарна команда, да се а, намесва тук-таме, когато се разгори пожарът, но не би ли следвало да има и някаква превентивна роля? Благодаря, господин председател. Eh, eh, Давам думата на следващия оратор. Имах въпрос, имах нужда от разяснение, показаното от вас. Най-напред, вие казахте, е, че с всеки случай се занимавате по-отделно. Но един от проблемните моменти с колективното експулсиране е, че то е колективно. Трябва да знаем дали е имало колективно експулсиране в случая или не. Второ, на 5 август е имало окръжно което е било отменено едва на 13 септември. Няколко седмици са били експулсирани хората. Как ще подходите? Случай по случай ли? Мисля, че е, като се погледне циркуляра, много ясно е, че става въпрос за дискриминация. Благодаря. Искам да обърна внимание на е, два основни елемента в този дебат. Ние говорим е, за подобряване на положението на ромите, но нека не забравяме и доверието на европейските граждани към Европейския съюз. За пръв път Европейската комисия се изправя да защити основните принципи на Европейския съюз. До сега комисията е отстоявала конкуренцията, вътрешния пазар със своите процедури. Това е много хубаво. Но за първ път сега сме изправени пред процедура, засягаща фундаменталните ценности на Европейския съюз. Казахте, че Финландия е страна, в която ромите са третирани по определен начин. Мисля, че тук комисията трябва наистина е, да спазва основните принципи, е, които прогласява. Госпожа Пападопол. Благодаря. Изслушах ви внимателно, госпожо комисар е, Рединг. И останах с впечатлението, което и вие споделихте. Правата на човека се отнасят за ромите, но има и много други мълцинствени групи. Вие говорихте за свободата на движение. Аз съм от Кипър. И много често се говори пространно за тази свобода на движение. Има обаче и някои демократични дефицити, недостатъци. Е, няма а, е, така достатъчно демокрация дори в правилата на парламента. А, е, в хартата за правата на човека а, също има своите пропуски. Откъде черпите този оптимизъм? Мисля, че трябва да търсим практически осъществими начини за претворяването на този оптимизъм на практика. Да, хубави са принципите, но те трябва да бъдат претворени на практика. В противен случай дълго време чакаме да стане нещо, то да е справедливо, обаче оставаме с очакванията си. Чудесно е това, че до година през пролета Европейската комисия и лично комисар Рединг ще поиска точна информация за начина по който средствата, се изразходват в държавите членки. Аз мисля, че ще бъде много важно в един паралелен, успореден доклад държавите, за които става въпрос, да дадат допълнителна информация. През какви структури, чрез какви институции те са работили през последните години. Защо в някои от тези държави, например в България, се оказват закрити важни структури, които са имали важна мисия във връзка с въпросите на ромите като например Дирекцията за демографско и етническо развитие, намаляването на числения състав на Комисията за борба с дискриминация. Това са структури, изградени в навечерието на приемането на нашите държави в Европейския съюз и някъде те сега се разрушават, вместо да бъдат засилени и да работят по-добре от преди. Тоест, само с цифрите за изразходваните средства тази информация няма да бъде пълноценна и ефикасна. Искайте още информация от правителствата на засегнатите държави. Благодаря. Thank you. And a last minute for the second turn. Señora Gómez. И последно, госпожа Гомеш. Аз искам а, да подкрепя решенията, които са взети днес. Ние не можем да проповядваме защита на правата на хората по света, ако не защитим правата на собствените си граждани, гражданите на Европейския съюз. В моята страна използваме европейски средства, а за да осъществяваме интеграцията на ромите. Много големи успехи сме постигнали, като например медиаторите – и а, тяхната огромна роля за включването на ромите. Но е необходимо политическо лидерство, политическа решимост, а за да се осъществат такива успехи. Ето защо искам да попитам а, комисарите, какво смятате, че може да бъде направено, за да може президента Басеско а, да прави изявления, които са по-приемливи, а, за да не се усеща в негото изказване а, тези предразсъдъци. Да, отново на комисията давам думата. Господин председател, това, което си мисля, че постигнахме тук заедно е, че ще застанем твърдо и няма да се огъваме. Всеки от нас в държавата си членка. И комисията, независимо дали са големи или малки държавите членки, ще говорят за това и ще използват възможностите, предоставени от Европейския съюз а, финансово и правно. Ето защо през февруари 2010 аз започнах да разглеждам държавите членки по отношение прилагането или не прилагането на директивата за свободното движение, защото не става въпрос само за е така една директива, а това е директива, която касае основните права на човека. Това е директива, която отнема всички а, възможности а да действа държавата срещу лице, което не е нарушило законите, а само спрямо онези, които а, са нарушили закона. Ето, например, това пребиваване повече или по-малко от 3 месеца. Но нещо има по-важно. Всеки гражданин на Европейския съюз има право да, бъдат, да бъде третиран процедурно по начин, по който биват третирани всички останали. Тоест без никаква дискриминация. Това трябва да се прилага навсякъде. Ето защо е много важно да поставим на масата въпр... е, необходимостта нашия континент да стане континент на правото и то в реални измерения. Ние имаме Лисабонския договор, който касае и а, сферата на правото и правоприлагането. На всички нива ние трябва да заставаме вие като парламент и ние като комисия и да казваме, че това е нещо много важно. Не искам да чуя, че а, комисията а, е се огънала. Не, напротив, ние като колегиум, като комисия започнахме тази процедура а, по неизпълнение на задълженията, казвайки високо и ясно, че така няма да позволим да се действа. Това е действие, но това е действие, което се реализира по всички правила. Комисията познава тези правила, които прилага. И по въпроса за прилагането на директивите, ние имаме възможност да действаме и ние действаме. Е, ако утре проблема се реши, няма нужда да отиваме до съд. Това е една дълга процедура, която започнахме и аз наистина се надявам, че всички тези процедури, които започнем, няма да се наложи да бъдат приключени. Тоест, че ще се намери за 5, за 6 месеца решение в самата държава членка за да се прекрати процедурата. За антидискриминацията, например, ние трябва много точно да проверим всички факти. Ето защо поискахме всички подробности не на теория, не по на базата на политически уверения, не на базата на факти и данни, за да видим дали има връзка между поведението на местните власти към едни граждани и към други и дали има връзка с а, тази инструкция, за която стана въпрос. Ние вече показахме, че общите политически уверения вече не са а, актуални. Не, ние, комисията, искаме да покажем, че прилагаме това, което се съдържа в новите договори. Защо не сте виждали такова нещо а, преди от комисията? Просто нямаше хартата, нямаше и договорите. Просто цялата атмосфера и среда се промени. И тази променена среда трябва да се използва. Това можем да направим ефективно, ако всички институции се движим в една посока. Благодаря, комисар Андор. Нека да добавя аз нещо към дискусията. Имаме една ключова причина а, да разискваме тази тема. Действията в, и събитията във Франция и реакцията на Европейската комисия. Но в миналото а, имаше а, граждани на Европейския съюз, които а, мислеха по въпроса на, за ромите, защото виждаха по улиците на градовете, в които живеят, просяци или пък разбираха, а, че част от престъпността в собствената им страна а, се дължи на а, роми и така нататък. Но Искам да ви привлека вниманието върху по-широките социални и демографски а, тенденции. А във всички държави членки, където ромите живеят в голям брой, те достигат население в проценти 8 до 10% от общото население. Демографският въпрос се, става все по-сериозен, защото увеличаващото се разделение не дава възможност да се създават интегрирани училища и да се включват ромите като цяло трябва да се намерят а, средства да се, раз, да се изчисли какво се губи а, финансово при това не включване или изключване на ромите. Искам с всичко това да кажа, че има както социални, така и политически, но и чисто економически а, елементи, които трябва да бъдат решени, за да се види какво е влиянието на новите програми, какъв е ефекта от новите програми, различен и по-добър от предишните социалната реалност, социалните резултати от проектите, финансирани от структурните фондове, трябва да бъдат проверени, за да знаем а, кои са най-ефективно реализираните, за да можем да обърнем посоката на това тревожно развитие в социалната сфера. Социалните проблеми няма лесно да отминат или а, да отшумят. Не. Економическата криза а, помага за тяхното по-дълго задържане като проблеми. А, следващото, а, председателството ще бъде а, поето а, след а, настоящото от а, унгарство турската държава и а, там а, знаем, че има много а, сериозна работа и натрупан опит в а, а, посока на а, включването на ромите. Някои срещнах се с няколко члена на парламента, които ми помолиха да покажем един филм за северо-источна Унгария и ромите там, а, разби, а, кое, като за тяхното включване там е постигнат сериозен успех. А българския казус е наистина много релевантен. Наистина социалните фондове са нещо много важно, защото някои администратори, които, които бяха добре обучени, бяха ам, уволнени по-късно, намаля наистина персонала на тези специализирани а, органи. Аз се запознах с, с заместник а, председателя в, Евро, в България, който обясни доста от елементите, които сега ви споменавам. В Румъния. В Румъния през октомври очакваме декларацията за по-голяма по ангажираност на 12 и 13 октомври ще има конференция. И е, предполагам, че министър-председател ще бъде там а, и а, много министри, за да може съответните страни, засегнати от този въпрос, да а, се организират и да се постигне един по-сериозен успех. Благодаря. Започваме третия рунд. Давам думата на господин Клейс. Благодаря, господин председателю. Искам да запитам дали госпожа Рединг се е извинила на френското правителство за нейните е, доста е, така смели сравнения е, с Втората световна война. Би ли ни казала нещо повече? И може би да запитам, кои други държави членки смятате да разследвате? Искам да попитам ще има ли обявление в смисъл, че ще следите доколко правомерно се използват средствата предназначени за интеграция на ромите. Знаем от 2007 година какви са проблемите с ромите в Румъния и България и всъщност съвсем буквално тези две държави изнасят своята проблематика с ромите навън. След което се поставя въпроса къде свършват пътя си тези хора. Мисля, че това, което липсва в дискусията е следният въпрос. Отговарят ли за собствените си действия ромите като общност? Техните лидери отговарят ли? Има доста престъпност, децата биват принуждавани да просят. вие по този въпрос какво правите? Е е това не е проблем на Франция, а е проблем на Европа. И Отговорът трябва да дойде от Европа. Съдебното производство срещу Франция няма да реши нищо, всъщност. Просто ще тръгнем към едно несправедливо решение. Франция може да бъде пример за това как се гради политика на търпимост. Тя приема хора от всякакви националности. Защо обаче се случва това именно с ромската общност? Приемащата държава има задължение, а страната, към която са се насочили а, хората, трябва да помогне на тези хора да спазват нейното законодателство. Сега всъщност ние казваме, че а, чрез цялата тази история Франция а, се показва като а, ксенофобски настроена държава, расистка държава. Това е несправедливо. Бих казал, че свободата на движение не е единственото право, което има значение в случая. Децата имат право да посещават училище. Също така хората имат право да не бъдат принуждавани да просят. И освен това, една обществено-осигурителна система в дадена държава си има своите ограничения. Колкото и да е богата държавата, тя не може да подпомага с пари всички. Разбирам правните основания на решението, но следва да кажем, че ако проблемите предизвикали това решение и не бъдат решени, е, то тези проблеми ще се проявят и в други страни. Значи трябва да решим основния, основополагащия проблем. Е, Госпожо комисар, искам да присъединя гласа си към всички, които ви благодарих, за е, начина по който проследихте ситуацията. Аз съм от тези французойки, които бяха притеснени от някои изявления на френското правителство. И това не е, само е, защото е, френското правителство прави изявление, че Франция е буквално бясна. Не всички мислят така във Франция, особено тези, които са загрижени за правата на човека. Няма да бъдете очудена от това, което ще кажа. Много говорихме за окръжното писмо от 5 август. Той бе отменен. Обаче окръжното от 24 юни не е отменено. Всъщност, на основание това окръжно писмо започна експулсирането. На това основание нещата продължават. И за това аз се питам дали вие мислите за противоправността на окръжното от 24 юни. Значи, е, префектите получават е, указания с оглед на защита на правата на собственост, обществения ред и сигурността и съображенията за сигурността, свързани с съответното лице. Значи трябва да се попитаме дали тези хора имат право на собственост първо. Обаче префектите получиха указание да и изведат е, от незаконните лагери обитателите им, когато те не са френски граждани. Знаем, че тези експулсирания са системни и незабавни, когато става дума за роми. Вие искате доказателства. Госпожо Рединг, искам днес да отправя официално призив към кметовете на Франция да мислят, когато получават такива указания. Председателят прекъсва. Приключвам, господин председателю. Господин председателю, ако обичате, окръжното от 13 септември визира 441 експулсирани лица. Мисля, че няма да е трудно на френското правителство да ви даде а, имената на, а, име, на лицата, както и на а, названията на лагерите, от които те са били експулсирани. Извинявам се, господин председател, казва ораторката. Господин Вандерштоп. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Госпожо комисар, е, кога ще престанете да критикувате френското правителство, което съвсем правомерно се позовава на националното си законодателство? Сега комисията призовава френското правителство да измени вътрешното си законодателство, което е арогантно и оскърбително към френския избирател. Ако някой е недоволен от политиката на Франция, да отиде да се съди във Франция. Трябва да зачитаме върховенството на закона И а, ако а, сте недоволна от законодателството на една или друга държава членка, а, е, трябва а, е, да сезирате националните и съдилища. Говорим за независимост, а, имайки предвид, че госпожа е, е, Рединг е, прави паралели в изказването си с практиката от Втората световна война, е доказателство за липсата на каквато и да било независимост в нейното поведение. Госпожа комисарят, според мен, трябва да съсредоточи усилията си върху облегчаване усилията на националните правителства да се отърват от престъпниците на своя територия. Благодаря. Аз до сега не съзирам аспекта за равенството на половете да присъства в този диалог, в този разговор. Аз бих искала да бъдат поканени жени от ромски происход, които да споделят с нас при какви условия на живот живеят, да ни разкажат за децата, които не могат да отидат на училище, защото трябва да се грижат за по-малките си брати и сестри, да се грижат за домакинството, а след това започват твърде рано полов живот, сключват бракове, раждат деца и така нататък, което вече препятства е, социалната им интеграция. Бих искала да чуя за трафика на жени, за принудителната проституция и бих искала да ви напомня, госпожо комисар, че съгласно съвременната теория за правата на човека, нарушаването на правата на човека в частната е, сфера от страна на физически лица също би следвало да бъдат предмет на сериозна загриженост от страна на законодателя, на законоприлагащите органи на държавата членка и Европейският съюз и неговите институции имат позитивно задължени да е, се борят и с тези явления. Благодаря, господин Хелмар. Благодаря, господин председател. Да не забравяме, че тук става въпрос за хора, създали незаконно лагери на чужда земя и а, действието на закона е било насочено срещу тях не защото са били роми, а защото са имали правомерно а, поведение, защото не са били заети и не са търсили заетост. И не само във Франция, в Великобритания, в в избирателния а, район, който представлявам, има много сериозни подобни проблеми. Много се говори за недискриминацията. А какво да кажем за правото на собственост? Какво да кажем за а, земевладелеца, който е, една хубава сутрин а, посъмва с е, дозина е, каравани е, на своя терен. Е, госпожа Рединг иска да е, защищава правата на ромите, е, в това число и правото им да създават незаконни лагери на чужда земя, според мен не бива. В край на краищата всички имаме права, не само ромите, в това число и хората, които са собственици на земя. Добре, да бъдат интегрирани ромите, но те ромите искат ли да бъдат интегрирани? Някой питал ли ги е? Желаят ли постоянна заето? Желаят ли да получат социални жилища и да уседнат? те е, всъщност са номади и в това се състои проблемът. Благодаря. Благодаря ви за съдействието. Все още имаме малко време за заключителни изказвания на нашите гости комисари. Първо, комисар Единки, имате думата. В съответствие с е, е, декларацията на френското правителство, 80% от така наречените незаконни лагери имат френско гражданство. На второ място, има закони в цяла Европа. Национални закони, европейски закони, които позволяват на съответните държави да действат срещу престъпността. Ето защо тези закони се прилагат към отделни лица, а не към групи от хора. Също така е ясно, че европейските директиви трябва да бъдат прилагани чрез националното законодателство. Това е задължение, това не е по избор. Тоест комисията няма правото на избор, а има само задължението да следи това да се случва в държавите членки. Ето, именно по тази причина беше взето решение да се започне процедура за неизпълнение на задължения. Това е нормалният начин за нашите институции да функционират. И аз бих искала само да ви кажа, че решението за това какво е евро... общностно а, право или законодателство и какво не е, е решение, което се взима от съвета на министрите, т.е. министрите съответните на всички държави членки, които се съгласяват, а също така и Европейския парламент. Ето така се кове правото в Европейския съюз. Трябва да бъде одобрено от всички държави членки и да бъде прилагано от всички държави членки, така както е прието. Това е основата на доброто функциониране на, нашата, на нашите институции. Комисията може да взима решение само на базата на правото и това ще прави винаги, независимо дали става въпрос за Франция или за други нации. Аз се надявам, че всичко това има една цел – а именно всяко правителство да се чувства ангажирано и задължено да работи срещу бедността, защото бедността не е само ромски въпрос, да работи срещу дискриминацията на жените, което е много високо а, като степен в ромските общности и всички знаем, за това, че трябва да обърнем внимание на децата и отиването на училище на ромските деца и най-вече на ромските момичета е също толкова важно, колкото и всичко друго, което изредих. Изводите на работната група ще се появят до края на тази година, така че предложения на базата на тези, извод, тези изводи ще бъдат направени и се надявам, че Европейския парламент ще продължи здраво да държи в свои ръце този въпрос – защото само така, заедно всички можем да се преборим с това нехуманно съществуване а, в и на ромските общности. Това е проблем, който съществува от векове. Това е проблем, който не може да се реши с едно постановление но това е проблем, който може да бъде решен, когато всички ние поемем своята отговорност да променим начина си на мислене, да работим по посока на спасяването на следващите поколения сред ромите, които в момента са деца, защото само промененият а, менталитет, промененото мислене може да ги накара да действат по различен начин. Всичко, което казах, е базирано на нашите договори. А тези договори са на базата на общото желание още от 50-те години на европейските народи да се съюзат на базата на общи ценности. Тези ценности са най-горе в дневния ни ред. Съжалявам, че не говорим достатъчно за тези ценности, но се надявам силно, че ценностите в нашите политически действия, а начина по който ковем законите и ги прилагаме, ще покажат, че наистина тези ценности са най-горе в нашия дневен ред, защото те са основата на нашия Европейски съюз. Те не са може би те са задължителни. Те не са за едно малцинство, а за всички. Благодаря, благодаря ви, госпожо комисар. Да, и ние се чувстваме по този начин. А благодаря за вашите усилия да се съсредоточите на, върху сърцефината на проблематиката и да отговорите на всички въпроси, които тази вечер чухме. Сега комисарят Андор. Благодаря. Искам да отговоря на един въпрос, но той е наистина възлов. Искат ли ромите да бъдат интегрирани? Мисля, че е много важно правилно да тълкуваме понятието приобщаване или интеграция. Да знаем какво имаме предвид, като използваме тези думи. И е, също да погледнем ситуацията с очите на ромите. Ние нямаме предвид създаването на хомогенно общество или е, премахване на е, разнообразието, когато говорим за интеграция или за приобщаване. Разбира се, говорим за общество, в което има разнообразие, но при спазване на всеобщи права и при недопускане на дискриминация, както и при участие, всеобщо участие а, е, в изграждането на националното богатство. Да, вярно е, че в Централна Европа и а, е, на Балканите ромите живеят а, е, някак по краищата на обществото миналото. Но от е, началото на 90-те години, е, всъщност до 90-те години, голяма част от е, ромите имаха работа, бяха до голяма степен интегрирани, макар тази работа, която изпълняваха, да беше в строителството и в други сектори неквалифицирана работа. Те пътуваха надалеч, за да работят по строителни обекти, за да работят в тежката металургия. Радваха ли се да изгубят работните си места. Не, те се радваха, че имаха работа по това време и бяха дълбоко нещастни от постепенното им изолиране от обществото. И за това през последните две десетилетия постепенно се оформиха тези сложни, комплексни социални проблеми възникнаха крайни примери на бедност. Естествено, че е, няма образование. Имам предвид образованието не само а, е, като възможност да четете или да пишете, но и като а, е, информация за собствените ви права. И така те тръгнаха по една наклонена плоскост. А, това, което трябва да разберем е, че сме изправени пред порочен кръг. А именно економически тежката рецесия и загубата на работни места затруднява съжителството между различните групи в обществото и е, по-трудно става да се подпомогнат тъй наречените маргинализирани, изолирани общности. Този порочен кръг трябва да бъде срязан. Мисля, че това ще бъде възможно само ако разбираме по един и същи начин трудностите и начините за тяхното преодоляване. Благодаря, господин комисар. Сега това заседание бе доста дълго. Надявам се, че споделяте моето мнение за ползата от тези два часа и половина. Дойде времето за заключителни бележки от колегата, председател на Комисията по заетостта, госпожа Берес, след което ще обявя заседанието за закрито. Благодаря, драги господин председателю, драги е, колеги. Много се радвам е, за това съвместно е, заседание. Много важно бе за Европейския парламент да проведе това разискване днес. Значи, поразяващо е, като изслушахме комисарите, колко един е волята им за работа по досието. Госпожо комисар, вие припомнихте, е, колко е, се променя положението с влизането в сила на Хартата за основните права. Това е сега основа за Европейския съюз за решителни действия в сферата, която обсъждаме. От основно значение е този факт за нас. Е, не сме излезли от кризата. В тази криза всичко, което можеше да събуди рефлекси на популизъм, трябва да бъде предмет на нашето внимание. Защото ние можем да излезем от кризата само ако се опрем върху ценностите на Европейския съюз. А тук имаме христоматиен а, е, пример а, е, за бедност и дискриминация. Ние в Комисията по е, социални въпроси и заетост очакваме а, категорично мерките, които ще бъдат предложени по линия на стратегията за 2020 година и инициативите за борба с бедността. Защото при ромите ни се дава възможност практически да постигнем резултати в това направление. И една последна дума. Когато извършвате реформата на Европейския социален фонд, е, ние в нашата комисия много ще внимаваме каква стратегия ще предложите и е, дали ще съгласувате цел, целите на борбата е, с бедността. За да е резултат на обществената намеса при решаването на един проблем е необходим административен капацитет и диалог, добро сътрудничество всички заинтересовани. Мисля, че така е, можем да излечем ползи и е, за страни като Румъния, несъмнено, но и като Франция. Защото е необходимо да се провежда диалог с всички заинтересовани общности и този диалог до сега може би не е бил на необходимата висота. Благодаря. Мисля, че дойде момента да благодарим на всички членове на комисиите за участието им в това интересно заседание. Искам да благодаря на Белгийското председателство и на господин Бортен Джером, директор на Агенцията за основните права, за участието им в дискусията. След влизането в сила на Лисабонския договор и на Хартата за основните права е съвсем ясно, че Европейският съюз се гради върху ценности и принципи. Някои от тези ценности и принципи бяха предмет на сериозно внимание е, по време на нашето заседание. Свободното движение на хора е задължение. Забраната за дискриминация проистича от задължителни норми. Европейската комисия повече от всякога до сега е пазител на тези нови правила на играта, на тези нови ценности и принципи. So въплатени в нашите договори, комисията си върши работата. И ние си свършихме работата до някъде, разисквайки а, действията предприяти след резолюцията от 9 септември. Сега вече на държавите членки се пада задачата да проведат борбата с дискриминацията в Европейския съюз, да създадат необходимите предпоставки е, за социално приобщаване, за интеграция. Това е целта на нашия европейски проект в крайна сметка. Много има да се направи, дълъг път ни предстои, но мисля, че сме длъжни да допринесем за осъществяване на амбициите ни, да, да допринесем за това да извървим този е, път. Благодаря ви още веднъж за интересната дискусия.